Докладчикът иска думата. Oui. Oui. Mais il n'y a pas de rapport à voter, non Ah, voilà. Donc, il faut donner la parole à monsieur. Да дадем думата на... Да, заповядайте. Не бях, не бях правилно информиран, извинявайте. Да, господин председател, Сега, става въпрос за пояснения, които следва да се дадат по отношение на техническото съдействие във връзка с освояването на фонда за приспособяване към глобализацията. Имаме три причини тук, три основания. Не можем да гласуваме трансферите преди да сме гласували вашия доклад. Обаче, що се отнася до доклада, не е възможно да го приемем преди трансферите, тъй като крайния срок за изменение и допълнение е 28 и, и нещата се разминават. И бихме могли е, да гласуваме доклада днес, но, но трябва да изтече крайния срок за изменение и допълнение. Освен това, бих искал е, комисията да е, даде допълнителна информация, е, оценка за освояването на фонда от последните две години. Значи, необходима ни е допълнителна информация с най-голямо удоволствие бих слушал е, комисията, ако ми позволите да й дам думата. Да, господин председател, е, преди е, да приключа доклада си, бих искал, надявам се комисията да не възрази, е, бих искал да получа оценката за дейността на фонда за глобализацията за предходния период. Това е документ, който е на лице, просто искам да го получа. И на трето място имам един въпрос. Е, бях малко изненадан. Е, това разбира се на последно място като съображение, е, що се отнася до трансферите, от това, че вече към за 2015 година се искат кредити за чисто експертни технически заседания, които според мен не са оправдани. Не става въпрос за прояви, които се очакват към 2016. Защо да се задължава бюджета от сега? Нали? Значи, не можем да гласуваме трансфер след като не сме одобрили решението, което му дава ход. Това е първото ми съображение. Второто съображение е необходима ми е оценката на комисията за последните две години от освояването на фонда. И на трето място този въпрос за освояване на бюджетни кредити от 2015 година за, организации, за заседания, които ще се организират през 2016. Няма, няма никакви съображения за това. Сега, миналогодишният доклад е гласуван чак през месец декември. Аз не виждам обаче основания да протакаме до тогава. Бих ви предложил, с оглед на всички тези основания, да го гласуваме през месец юни. Комисията желая ли да коментира? Да, извинявам се за забавата. Е, чакахме отвън, понеже смятахме, че заседанието ви все още е при закрити врата. Господин Добре, е, да, наистина можем да ви предоставим доклада, който пожелахте. Що се отнася за финансираните заседания на експерти, е, преценихме, че са необходими някои подготвителни дейности още тази година. Вероятно колегата, ако ми позволите, е, би навлязъл в по-големи подробности. Да, благодаря, господин председател, за подготовката на тези заседания, понеже ще участват е, експерти от различни държави членки ще трябва да се започне организацията. Освен това, е, има някои обществени поръчки, които трябва да бъдат възложени, да се изготви задание, да се извърши подбора. Това е подготвителната е, работа още тази година. И също така е, ние не възразяваме въпросния трансфер да бъде гласуван едновременно с гласуването за мобилизацията, т.е. за набирането на средства за фонда. Така, значи очаквам на следващото заседание на нашата комисия да, да се спрем отново на този въпрос. Той ще, му, ще бъде е, взето скоро решение. Сега, е, членове на комисията нямат намерение да се изкажат. И сега трябва да изчакаме госпожа Холмайер. Научавам, че тя е на път. Значи... Gut, da wir nicht genau wissen, wann Frau Hohlmeier eintritt, wäre der Vorschlag, dass wir ähm, die beiden Abstimmungen über die Transfers und... Äh Сега, ние не знаем все пак кога ще се присъедини към нас госпожа Халмайер. Предлагам все пак да изчакаме, да, да отложим вземането на решения по, по плащанията. Сега да пристъпим към шеста точка от дневния ред за сградния фонд. и коригиращия бюджет номер 3. Нямам кой знае какво да ви кажа, всъщност бих могла и, и за четвъртия коригиращ бюджет да кажа няколко думи. Двата не са, не са пряко свързани, но информацията постъпи едновременно. Крайен срок за изменения и допълнения за третия, 5 юни, ориентировъчно гласуване 25 юни в комисията и в пленарната зала през юли, на, на, на юлската сесия. И ако не греша, същият график и за коригиращия четвърти. Така че пак през юли да, да бъдат окончателно гласувани и двата. <coughs> Това е информацията, с която разполагам, може и да греша. Но, поне, доколкото аз съм информирана, съветът работи бързо, експедитивно по въпроса утвърдили са предложението на комисията без изменения и допълнения. И ако не ни мине котка път междувременно, се надявам да можем да утвърдим и двата коригиращи бюджета. Третия е свързан с излишъка от миналата година, а четвъртия коригиращ бюджет е за Фонда за солидарност във връзка с Фонда за глобализацията, за който току-що говори колегата мисля, че веднъж поне ще можем да действаме бързо по, по коригиращите бюджети. Благодаря. Имате ли коментари? Не? Ето на госпожа Холмайер междувременно пристигна. И ако сте си поела дъх, е, госпожо, да ви дам думата. Да, благодаря за това, че ми давахте възможност да си поотдъхна. Сега съвсем накратко бих искал да коментирам по тези два проекта. Единия е за трансфер на сметната палата. Тяхната информационно-технологична система излязла от строя и следва да бъде подложена на капитален ремонт. На обща стоеност 685 000 евро. за да бъде обезпечена сметната палата с необходимата информационна инфраструктура. И нали, трябва да се работи на максимално високо технологично равнище, понеже палатата е, е хранилище на много чувствителна информация и трябва да бъде пример за поддръжката и нали, след като ние си позволяваме да получаваме бизнеса как да си върши работата в това отношение. Тези 685 хиляди са от една друга глава, т.е. Е, вътрешен трансфер към 21 глава информационни технологии от е, възнаграждения за персонала и временния персонал. Това е едно. Другото, Комитетът на регионите, знаете, за напред ще ползва част от нашата база, и ще трябва да поеме е, разходите, съответно пропорционално, за охраната и охранителния персонал. Става дума за 835 000 евро. На трето място, пак за комитета за регионите, Аналогично на решението за социално-економическия комитет 250 хиляди евро. Тоест, 450 хиляди са в бюджета. И значи има един недостиг от 200, 250, които трябва да бъдат прихвърлени по бюджетна сметка на парламента. Така че е, предлагам да приемем всичките тези три трансфера. Възразявате ли е, амблок да ги гласуваме? Ако, ако не възразявате. Няма възражения. По електронен път. Електронно гласуване. Така, предлагам да започне гласуването. Така, Изабел да си сложи картата, Изабел си е сложила картата, всички ли гласуваха? Добре. Прекратете гласуването. Така, прие се с един против, един въздържал се. Благодаря на колегите. Господин Арчуи, а... да, господин председател, елате да си заемете място. Не, е момент за, за недвижимите имоти, за, за сградния фонд. Да, господин председател, бързичко ще разгледаме и този въпрос. Аз преди малко разговарях с хората от Еолиза. Е, за напред Смятам, че прогнозата е доста ясна. Става дума за 4 сгради, 3 нови и една сграда, която трябва да бъде санирана. И все още висят определени въпроси за, за персонала, за площите, за разходите за информационно обезпечаване е, е, с докладчиците Сянка ще изработим становище и аз предлагам да изчакаме до 8 след като, след като аз казах, има, има определени въпроси, които все още не са изяснени, е, мисля до 8 ще можем да получим отговорите. Господин Таран, какво мислите вие? Благодаря, господин председател. Ние сме съгласни с предложението на докладчика, на докладчицата, но трябва да осведомя, вероятно и самата нея, че твърде често е, възниква проблема за двете седалища на парламента. Знаете, Страсбург и Брюксел. И въпросната агенция е ОЛИЗА също е на две места. Е, Страсбург и в Талин. И сега разходите. Когато си купувам котия Малборо в Страсбург, аз тук не популяризирам тютюнопушенето, в Страсбург е 7 евро, в Талин за 3,50 е, така че би трябвало да помислим дали въобще новата сграда да се строи в Страсбург когато може да бъде построена на другото място за 50% по-малко пари. Е, е, сега, е, виждам какъв е проблема за това да, да правиш някого да работи при неевропейски условия в Страсбург. Е, просто трябва много внимателно да си направим сметката в този случай и в, и в други подобни. Не, аз не обвинявам когото и да било за това, че въпросната агенция е седнала на два стола, но такива са фактите. Да, това определено ще породи дълъг дебат, госпожа Холмайер. Аз е, съм напълно съгласна, прочим, с колегата. За съжаление обаче такива са фактите. Държавите членки е, са е, правомощни да определят седалищата на европейските агенции и Европейският парламент трябва да се подчини просто на тяхното решение. Нали, говорим за Естония, но на първоначално агенцията беше в Франция. Франция е, е, е, направи някои обструкции, съответно беше намерено това решение. И Естония също така накрая ще трябваше да получи агенция, понеже всяка държава членка се бори за, за, за това. И така се възприе двойното седалище на Еолиза. Информационната инфраструктура дава възможност това да се осъществи на практика, но, но поначало, разбира се, Европейският парламент бе на мнението, което току-що бе изказано, но въпросът за седалището се реши на друго място. И сега вече, за да си вършим работата, трябва да имаме информационна инфраструктура. Да, така е. е, е, е ние сме изправени преди един свършен факт. Решението е взето и оттам нататък трябва да се оправяме. So, ähm, wir haben jetzt eine, ähm, eine prozedurale Frage zu. Един процедурен въпрос май възниква. Предложението ми е такова. Можем да изработим становище, е, за да отразим мнението на господин Таран, вероятно защо не след което ще вземем решение, но аз от сега ви казвам, че съм съгласна Е, значи колегата Таран, колегата Депре да, да, да, да, да помислят, е, ще е, съгласуваме тримата. Да, след малко ще дам думата на господин Депре, но както ми подсказва, тук имайте предвид, че вече сме изостанали и строго казано днес би трябвало да гласуваме. Секретариатът ме уведомява, че ако в комисията няма възражения, както и от страна на Европейската комисия, наистина бихме могли да вземем решението на 8. Така, добре, значи можем да отложим още веднъж. Все пак, имайки предвид, че вече веднъж сме нарушили. Да, господин Депре. Да, вижте, господин председател, сериозно казано, аз също бих искал да задам въпрос на комисията по отношение на друга една голяма информационна система ШИС, която също има две седалища, но вече е от съображения за сигурност. В Страсбург и дублираща инфраструктура в Австрия. Сега същата логика ли имаме тук? понеже не е толкова налудничево това, от, както вероятно изглежда на пръв поглед. Та бихме искали да се осведомим. И по отношение на казаното от господин Таран, нека кажа, ако следваме тази логика, всичко трябва да сложим в Рига, в това число Европейския парламент и, и ще плащаме колкото си искате ефтино.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 системата в Страсбург, а просто от съображение за сигурност. И наистина такова е решението за Франция и за Естония. Значи Естония получи е, тази агенция, Франция не пожела да се откаже от нея и се стигна до този малко чудат компромис – обаче нищо не можем да направим по този въпрос. Той, за нас той е свършен факт. И ако решим да си кажем мнението, разбира се, винаги можем да го направим. Ето, за, за две седмици ще можем да излезем със становище. Не, вижте, не е необходимо да се водят спорове между докладчицата и секретарята. Сега да не си разваляме настроението е, след обед, е, за да огаждаме на едного или други го. Госпожа Алмайер, значи е, на 8 ще вземем решения. Няма възражение за това нито от страна на комисията нашата, нито от страна на Европейската комисия. Не, не, вижте, не, господин Добре ще казва какво смята Европейската комисия, надявам се. Комисия Брецих. Just, uh, Mr. Chair, to, uh, to signal that... Моля комисията Вижте, има една ограничена във времето оферта, става въпрос за известни поети договорни задължения. От страна на комисията и на агенцията може да разчитате на цялата ни отзивчивост в отговор на конкретни ваши въпроси, но все пак бих искал да обърна вниманието ви и на практическите аспекти, свързани с сроковете и с тяхното нарушаване. Та, е, да се надяваме е, е, коми, комисията вашата да се окаже благосклонна. Агенцията няма възражения и комисията също писменно би могла да заяви своето мнение и да се мине само с това. Интересно предложение е какво смята докладчицата. Еми, да, без да съм запозната с съдържанието. Все пак докладчиците в сянка не са особено удовлетворени. По същество, ние по принцип сме позитивно настроени. Ние в никакъв случай не искаме да възпрепятстваме проекта и а, работата по договорите може да продължи, но все още има въпроси за разходите, на които нямаме отговори. А, например, а, а, архи... хонорара на, на архитектите. Какъв относителен дал ще бъде? Е, и просто искаме да знаем, за да се уверим, че проектът е финансово издържан. Така, предлагам ви е, следното. Подходът на докладчицата е напълно разумен, споделя се от докладчиците в сянка, те кимат, виждам утвърдително. По принцип парламентът иска информация, като получи информацията ще се произнесе. Значи на 8 юни ще вземем решение. Отлагаме фактически без възражения вота по този въпрос. И с това приключихме Mes chers collègues, je vous demande pardon, j'ai dû me rendre Уважаеми колеги, извинявайте, трябваше да присъствам на среща по искане на председателя на парламента. Среща във връзка с насоки и, и, и, и е, заключения от последния кръг на тристранните преговори, посветени на ЕСИ. Е, позабавих се там. Благодаря на колегата за това, че пое задълженията на председателя. Сега, а, за, за вотовете сте се разбрали вече добре. Разбирам, сега къде сме? Доклад е, и 14-я доклад е разгледан. Е, че третия коригираш бюджет сте го разгледали, четвъртия сте го разгледали мобилизацията, набирането на средства така, значи девети доклад. Проекто коригираш бюджет номер 5. Госпожа Завали има думата. аз бих предпочела обаче комисията първо да, да направи изложение по този коригиращ бюджет. Така, госпожа Калвинио, имате думата. Благодаря. Наистина, днес разглеждаме доста проекто коригиращи бюджети и аз много се радвам на възможността да ви запозная с този поредния който е свързан с Европейската стратегия за миграцията. На 13 май Европейската комисия прие тази стратегия и проекто коригиращ бюджет на бюджета за 2015 година, който предвижда значително засилване на определени бюджетни статии, за финансово обезпечаване на действията е, е, решени от извънредния е, Европейски съвет през април и съгласно резолюцията на Европейския парламент от същия месец. По Посейдон и по Тритон, чието домакини са Гърция и Италия, съответно с помощта на други държави членки в рамките на Фронтекс – на второ място повишена неотложена финансова помощ на така наречените фронтови държави, в това число за дейности по прием на иммигрантите, установяване самоличност, медицински грижи и така нататък. На трето място създаването на общоевропейска схема за преместване на беженци, които по-настоящем са в безисходица в трети държави. На четвърто място програма за бързо връщане на незаконните мигранти и накрая програми за Северна Африка и Африканския рок. Общата допълнителна сума по статия миграция се предлага да възлезе на 89 милиона ангажименти, обаче при това комисията предлага а, да се привлекат целеви приходи е, от други програми е, във връзка с закриването на програми, прочен по фонда за външните граници. И така се стига до 75,8 милиона евро нови ангажименти. За 2015 е, общо плащанията ще възлезат на 76,6 милиона. Пак сме установили въз, такива целеви приходи за тази година и в същото време платежните кредити по програмата Галилео за 2015 година няма да бъдат изцяло освоени поради изоставане от сроковете на, на процеса на поръчки за третата партида спътници. Чак през 3 месече на 2016 година ще подпишат договорите по тези поръчки и съответно доста платежни кредити се освобождават и така този проект о коригиращ бюджет е фактически общо бюджетно неутрален, що се отнася до платежните кредити. Освен това предлагаме укрепване на персонала на централизираните агенции. Съжалявам, но госпожа Холмайер май ни напусна. Разкриване на нови е, места, 23 допълнителни на времени договори, повечето от Frontex, 16 но също така и за ЯЗО, Европейската служба за обежището, четири е, вакантни, т.е. нови работни места и три за Европол. В заключение на това свое кратко изложение бих искал да подчертая, че според комисията бързото приемане на този коригиращ бюджет ще представи много положителен сигнал на вниманието на световната общественост. Миграцията е приоритет от неотложна, неотложно значение за Европейския съюз. Съветът е на това мнение и реакцията му на проекта коригиращия бюджет е положителна. И е, би било толкова по-добре, ако и парламентът подкрепи проекта коригиращия бюджет, за да можем да започнем, започнем освояването на ангажиментите колкото се може по-скоро, предвид е, растящия миграционен натиск. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия е, за отличното експозе. Ще е, подхвана там, е, от там, където приключи госпожа Калвиньо. Ние, Европейския парламент, също си дава сметка за това колко е необходим един такъв коригиращ бюджет – е, за е, посрещане на огромните трудности, на които се натъкваме в областта на миграцията и убежището, най-вече в Средиземноморието. Трябва да се действа бързо, да се приеме. Коригиращия бюджет е, желателно би било още през месец юни. Значи получихме проекто доклад по този коригиращ бюджет. Наистина има средства, Галилео освобождава кредити, тъй като изостава изпълнението и е уместно тези средства да се освоят е, веднага. Това е една добра бюджетна практика. Стига, разбира се, ако тези, тези средства да се е, гарантират за, в момента, когато станат необходими за Галилео. Сега, комисията е, представи разпределението на сумите по, по е, Frontex, EASO и така нататък. И ние обаче очакваме нашите колеги да анализират, е, да дадат становище за това дали това, което предлага комисията е достатъчно бюджетът трябва да стигне. И не можем да изключим вероятността да възникнат допълнителни потребности. И значи така, имайки предвид и крайния срок за изменение и допълнение, по-скоро юли, но би било добре през месец юли да, да приемем всичко окончателно. Тогава, мисля, ще има време Впрочем и колегите от Комисията за основните права и свободи вероятно ще имат какво да кажат. Значи на, на 5 юли, ако можем да приемем и трите коригиращи бюджета, 3, 4 и 5, това би било една прекрасна е, новина. Фактически ще можем да се захванем с преговорите за бюджета за 2016 година, като сме отметнали, така да се каже, тези коригиращи бюджети. Значи ще можем начисто да започнем следващата бюджетна процедура. Господин Дюбре. Няма. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за нейната информация. Напълно съм съгласен, че този въпрос трябва да бъде решен в неотложен порядък, като се има предвид тежестта му и като се има предвид колко големи проблеми са свързани с областта на обежището и миграцията. Имам обаче въпроси към комисията. Вие искате 26,8 милиона евро за Фронтекс допълнително като е отроена сумата. Когато обаче се одобри Тритон, се каза, че това ще бъде само една трета от е, месечната стойност е, на предходната програма. Значи, е, до края на годината, ако правилно смятам, трябва да предвидим 42 милиона. Може би греша в изчисленията. На каква основа сте изчислили, че става дума за отрояване на бюджета за Фронтекс е, във връзка с Тритон, защото трябва да се добави и Посейдон, а Маре Ностром, предходната операция, е, включваше само това, което сега е в Тритон. Може би моята информация не е вярна, но според мен не става дума за отрояване. Второ, Съгласен съм за укрепването. Аз задавам въпроси, не критикувам. Съгласен съм, че трябва да действаме в неотложен порядък и че това е само първи етап от действията ни в една област, която придобива все по-голямо стратегическо значение. Е, трябва да се укрепи е, човешкият капацитет е, на Фронтекс, Европол и ЕАЗО с 24 длъжности. Имам въпрос. Трябва обаче всяка година да се намалява броят на щатните бройки за всички агенции. Каква ще е равносметката тогава? в пределите, свързани с намаленията ли ще се впишем или няма да се впишем в тези предели, в които се предвиждат намаления на щатовете. Ако има допълнителни разходи, как ще съчетаете допълнителните разходи с необходимостта от намаляване на щата? И третият ми въпрос е изцяло с информационен характер. Е, искате да се допълни щатът на ЕАЗО, Европейско бюро за убежището да бъде, е, да бъде укрепено това бюро, тази агенция. Значи, е, четири допълнителни щатни бройки да бъдат разкрити за противодействие на мрежите на каналджи. А ЕАЗО няма нищо общо с каналджиите. Това не са критики, повтарям, става дума за въпроси. Председателят, последното не беше въпроса констатация. Не въпрос беше. Frau Dupré nach, die wir heute schon im Liebeausschuss die erste господин Дюпре. Днес Комисията по правосъдие и граждански свободи вече проведохме първия кръг от тези разисквания. Приветствам факта, че въобще се постига някакъв напредък. Следващата стъпка ще бъде работата по общата европейска система за убежище Там трябва значително да се увеличи финансирането. Първо, за да се подпомогнат най-силно засегнатите държави и второ, за да се създаде система за презаселване. Но трябва да кажа съвсем ясно, че по-значими действия от страна на Европейския съюз за изграждането на система за предоставяне на обежища в Северна Африка, както и за засилването на сигурността по границите, трябва да са от съвсем различно естество. Четири допълнителни щатни бройки за цяла Северна Африка. Това е една изключително значима стъпка, от която ще се разтреперят всички каналджи. Стъпка, която наистина ще доведе до много значим напредък. Въпрос към комисията. Не е ли по-скоро това само някаква мнима мярка, защото тези четири допълнителни щатни бройки следващата година ще отпаднат в рамките на преразпределянето. Не би ли трябвало просто да не ги разкриваме сега, и да предвидим следващата година по-голям щат. За Европол се предвиждат още три щатни бройки. От това също ще се разтреперят всички терористи и целият подземен свят. Три щатни бройки, които ще доведат наистина до активизиране на борбата срещу трафика на хора, ще представляват една значима крачка за Европа и целия африкански континент принудена съм да съм саркастична. Ще цитирам в сряда данни за Европол, както и за ЕАСО. Няма да ги цитирам сега, но наистина ли Европейската комисия застава сериозно зад тези свои изявления? Наистина ли искате да предприемете нещо, да предприемете реални мерки или ще продължите само да закърпвате положението? В ФЕАСО бяха разкрити поне три нови центъра. Те разполагат със съответното техническо оборудване, но нямат персонал. И Питам се във връзка с това, не би ли трябвало да направим преразпределение в тези агенции, които наистина спешно се нуждаят от персонал? Имам предвид Frontex и EASO. Това отчасти въжи и за Европол. Питам се, освен това, дали комисията наистина е готова в рамките на новия си бюджет, по който тя ще увеличи своите щатни бройки, да направи преразпределение в голям мащаб, за да може да предприеме действия в отговор на наистина тежки кризи. Е, Благодаря, госпожо Холмайер. Е, не трябва да се е, отправя критика, която лишава Европа от доверието към нея. По-добре е, да не правим нищо, освен ако сме изпълнени с желание за ефикасност, ще изгубим доверието Госпожа Гресле. Благодаря. Моника, тъй като вече говорим за човешките ресурси и задаваме въпроси, нека попитам представителката на комисията как стоят нещата с генералния секретариат на комисията как стоят нещата с преразпределянето там. Знам, че комисията може да се справи, но изискването е за намаляване на персонала с 5%. Си. Благодаря. Няма други въпроси. Аз имам въпрос към комисията. А, Али. Господин Али. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на комисията за предоставената информация и мисля, че този коригиращ бюджет е навременен, имайки предвид сериозността на ситуацията във връзка с миграционния натиск, който се оказва най-вече по южните ни граници. Но аз имам един такъв въпрос. Понеже не ми става ясно по какъв начин точно ще се определят външните държави, държавите, които са членки на външни граници, така както е формулирано в самия документ и кои са критериите на база на които ще бъде направено разпределението между тези държави. Защото по време на освобождаването и от отговорност и на няколко пъти по време и на обсъждането на целият миграционен процес бяхме задали въпроси и бяхме препоръчали на агенцията Frontex и за правата на човека агенцията, която се занимава, има координиращи функции, да се изработят цялостни критерии и правила, на база на които да се извършва а, разпределението на ресурсите. Защото към настоящия момент а, съгласни сме и възприемаме този подход, че наистина трябва да има подпомагане и дофинансиране на системата, но трябва да имаме цялостен анализ на разпределението на ресурсите като цяло. И затова моят въпрос е кои са страните членки е, имам предвид външни граници, защото така ги разбирам, и какво ще бъде разпределението на база на какви критерии и правила. Благодаря. Alors peut-être que nous aurons une très bonne surprise demain matin. Puisque... Ами може би утре ще чуем е, някоя хубава изненада. Комисията ще ни представи бюджета за 2016 година и ще се занимаваме няколко часа с е, този проект. Искам е, да задам следния въпрос е, към комисията. Във Варшава се намира Фронтекс. Искат се допълнителни щатни бройки, но няма все още споразумение за седалището на Фронтекс. Не трябва ли в крайна сметка да се реши този проблем? Госпожо Калвиньо, благодаря. Благодаря за всички въпроси. Ще се опитам да отговоря. Говори сме да изпратим допълнителни детайли писменно. Е, ако не се умея да отговоря на някои въпроси днес. Например, въпроса на господин Али как, как да се определят кои са външните страни и как да се разпределят средствата между тях. Нямаме информация за това, за това следва да говоря с колегите си от Генерална дирекция вътрешни работи. Но започвам с въпроса на господин Дюпре. Е, естествено през 2015 година с близо 27 милиона е, сме е, увеличили бюджета за Фронтекс. Това е утрояване на бюджета за Тритон и Посейдон и Марен Остром. Е, разбира се, обхваща се всичко, което е било включено в Марен Ностром. Това не е, е всичко, е, което ще извършим през 2015 година. Тоест, увеличението ще е за целия период и за 2016 година. 2015 е само една част от периода, за който ще се отнася увеличението. 2016 година също ще бъде предмет на това увеличение. Що се отнася до ЕАСО, аз мисля, че има много ясна връзка с дейността на ЕАСО, това увеличение, което искаме, за да има координация между всички аспекти на дейността в Европа. На коментарите на госпожа Холмайер и госпожа Гресле – Усещам е, известно смущение у госпожа Холмайер, е, даже известна ирония за това, което предлагаме, за това, че няма е, пропорционалност между предизвикателството и нашата реакция. Но ние изхождаме от е, това, което имаме в европейския бюджет. Е, искаме да постигнем бързо някои мерки от сега до 2016 година в контекста на сегашната многогодишна финансова рамка. Е, мерките за 2015 година ще бъдат възпроизведени в проекта на бюджета за 2016. И се надявам, че това ще бъде добра новина за вас, не изненада. Вече говорих е, за този проектобюджет. Е, ние отчитаме миграцията като политически приоритет и това ще се види ясно утре. Що се отнася до различните длъжности, е, които искаме да се добавят към щатните разписания, те няма да се вписват в 5 намаление. Те ще бъдат извън него, защото става дума за нови потребности, които са възникнали след договарянето на намаленията. Е, тъй, че това увеличение е извън исканията за съкръщаване на щата. Но трябва да внимаваме. Част от исканията, поставени от някои агенции, не са свързани с миграцията. Вие споменахте една агенция, която иска длъжности, например, за киберне... борба с престъпленията в кибернетичното пространство. Това не е пряко свързано с миграцията, която обсъждаме днес. Internal organization of the Commission Actually, мадам Георгия най-сетне за външните действия. Госпожа е, Георгиева в момента извършва анализ на ефективността и разпределението на ресурсите вътре в комисията, като се предвижда значително намаление в тези области, в които сме се поразраснали като дейности щат през последните години, а сега приоритетите са се изменили. Така ще се преразпределят средства през едните седмици и месеци и е, точно тези е, длъжности, които са свързани с управление на миграцията и убежището, ще бъдат подсилени през едните месеци чрез преразпределение. Това се очаква още през едните няколко месеца на 2015 година. Значи подчертах, че ще има отрояване на средствата за Тритон и Посейдон. Е, е, това е, ще го изчистя. Разпределението на средствата и критериите, по които то ще се извършва и функциите на ЕАСО, това са неща, за които ще получите допълнителна информация. Извинявайте. Искам да запитам за генералния секретарят не получих отговор за проучването, което прави госпожа Георгиева. Кога ще бъде готово той, кога ще бъде предано на парламента, госпожа Калвиньо? Госпожа Холмайер има също въпрос. Имам последващ въпрос е, след това, което запитах. За трите длъжности за Европол и четирите длъжности за ЕАЗО. Ако те се е, прехвърлят от други места, означава ли това, че трите длъжности са извадени от е, 5% съкръщения? Зная, че понякога е, се правят такива игри, е, за да се създаде впечатление, че агенциите не са включени. И понякога е, понякога се стига до съкрещение с 0,01 на 100. 0,1 стотна от процента. Не знам дали това ще доведе до голяма разлика от гледна точка на плащания. Аз, господин председател, имам въпрос е, от същия порядък. Ако правилно съм разбрал това, което каза госпожа Калвиньо, е, длъжностите, които ще бъдат натоварени с нови мисии, които не се вписват в сегашната нормативна уредба, са извън намалението на щатния състав с 5%. От това прави един извод, който въжи и за Фронтекс, и за ЕАЗО, и за Европол. Изхождам от дискусиите за бюджета в парламента имаше необходимост от допълнителни средства и за кибернетичното пространство. Предполагам, че доводите, които ще изтъкнете във връзка с тези нови длъжности, за които сега говорим, са аналогични на доводите, които чухме във връзка с кибернетичното пространство. Искам потвърждение. Господин Гайер. I wanted to be on the speaker. Vous voulez intervenir Monsieur Geyer Okay. Pardon. Also die ganzen Fragen, die Herr Depré und Frau Hohlmeier berechtigterweise stellen, ähm, wir können das noch ein bisschen fort. Госпожа Хаумайер с право постави въпросите, които зададе. Можем да продължим по тези въпроси. Какво се състои основният проблем? Инструментът за преразпределяне, така както го разглежда комисията, се провали. Има наскоро създадени агенции, които имат нужда от повече щатни бройки, тъй като се увеличава обхватът им, разширява обхватът им на действие. Агенциите, за които говорим в момента, разширяват обхвата си на действие по политически съображения. Това се изисква от настоящите кризи. А комисията прилага метод, който допълнително отслабва агенциите в добавка към изискването за съкръщаване на щатните бройки с 5% това според мен няма да сработи. Продължавам да получавам информация от отделни агенции, която потвърждава абсурдното положение, така както го описаха колегите Депре и Холмайер. Би било забавно да продължим разискванията, но мисля, че по време на бюджетната процедура ще трябва да поставим акцента върху метода за преразпределяне, просто защото той не работи. Единствената институция на Европейския съюз, която иска да продължава да го прилага е комисията. Парламентът е против. Съветът заяви, че му е все едно комисията как ще подходи към съкръщаването на щатните бройки. Според него обаче метода, който прилага комисията в момента няма нищо общо с реалността, въпреки че в основата си е разумен. Мисля, че трябва много внимателно да подходим към бюджета на агенциите за 2016 година, като наблегнем най-вече върху на преразпределянето. Bien, Madame Calvino, vous allez nous... Благодаря, госпожо Калвиньо. Можете ли да дадете синтетични разяснения? Сигурен съм, че ще имаме възможност да стигнем отново до същите теми, когато разискваме агенциите и техните бюджети. Да, благодаря ви. Искам да кажа две основни неща във връзка с поставените въпроси. Госпожо Гресле, наистина се извинявам, че не отговорих на въпроса за главния секретар, защото тази година не се планира укрепление или подкрепление там. Миналата година имаше реорганизация в комисията, беше създадена длъжността на заместник-председател и генералния секретарят тази насока бе укрепен, за да бъдат предлагани услуги на заместник-председателя, който не е свързан с генерални дирекции и генерални директори. По отношение на агенциите, 5%, 5% намаление е съгласувано с междуинституционното споразумение. Разбира се, ако съветът или парламентът се споразумеят за нещо различно, ние ще приспособим подхода си, но сега спазваме споразумението. Е, за съжаление, не сме е, съумели умели още да организираме среща на междуинституционната група. Мисля, че е насрочена нова дата за среща през юли месец. Всеки път, когато поискам среща, тя се отлага. Това не се дължи на липса на интерес от наша страна. Мога е, само да се съглася, че трябва да обсъдим ситуацията с агенциите, но се нуждаем от холистичен подход, е, като е, подхождаме към всички с един аршин. Е, естествено трябва да изхождаме и от това, че говорим за приоритетна е, сфера и е необходимо нетно подкрепление на дейността на компетентните агенции. Те се нуждаят от допълнителни средства, както и от допълнителни щатни бройки за управление на тези средства. В този смисъл, мисля, че е, сме съгласни с парламента, че е добре да провеждаме повече срещи. И разбира се, в контекста на обсъжданията по новия бюджет със сигурност ще опрем до тези теми още веднъж. Благодаря. Госпожа Забал, докладчик, имате ли да кажете нещо? Измененията трябва да бъдат внесени най-късно до 5 юни. Председателят се извинява 15 юни, което означава, че на практика за измененията разполагате с 3 седмици. Cool. Alors nous revenons en arrière sur le point 8. Връщаме се назад към точка 8 от дневния ред. Фонда за солидарност във връзка с наводненията в България, в Румъния, в други държави член. Uh, Господин Мурешан ние сме обсъждали този фонд във връзка с трети и четвърти изменителни бюджети. С общи линии докладът е пър... първият свързан с решение за мобилизация на фонда за солидарност през 2015 година. Става дума за наводненията в България, Румъния и Италия. През миналата година става дума за 66,5 милиона евро. 8 милиона за Румъния, близо 2 милиона е, за Италия. Наводненията е, в Италия много увредиха публичната, частната инфраструктура, различни предприятия, частните предприятия, замеделието, околната среда. Имаше 11 загинали. Те е, бяха в пет региона на Италия. 2,2 милиарда евро бе стоеността на вредите като цяло. Съвсем малко не достигна до 3 милиарда за определенето на това, на тази катастрофа като голяма катастрофа. Втората молба е от България. Там също катастрофата не бе голяма регионална. 79 милиона евро бе размерът на причинените вреди, като е, лимитата за големите катастрофи беше 232 милиона, така че и тук катастрофата е от регионално ниво. Е, в тази пролет имаше наводнения в Румъния. като там се активира клаузата за съседната страна. Това ще рече че е имало голяма катастрофа в съседна страна, в случая Сърбия. Тук също катастрофата в Румъния е от регионален мащаб, а не от общо европейски като тук 2,5% от а, общия размер на вредите а, ще а, бъде възмезден чрез средства от Европейския съюз във всичките тези три страни. А, госпожа Газабал а, е предприял необходимите е, мерки и тези корекции трябва да бъдат своевременно приети, за да могат да се отпуснат средствата за ликвидиране на щети. Благодаря. Няма желащи да се изкажат. Измененията трябва да бъдат внесени най-късно до 5 юни. На 25 юни е насрочено гласуването. Преминаваме към доклад номер 10. фонд за приспособяване към глобализацията става дума за кредита за техническа помощ. Господин Добре, нямате какво добавите? Точка 11. Господин Левандовски. Имате думата. Благодаря. Не ни остана много време. Въпросът е сериозен, деликатен. Става въпрос за структурните фондове, за кохезионната политика, въпроси от макроекономически характер – Та, след постигнатото споразумение по когезионната политика е, и приятия съответно регламент, комисията излезе с насоки е, за едно от двете големи направления, но не и за евентуалното спиране на плащанията по ангажименти, когато държавите членки не е, приемат корективните мерки по процедурата за прекомерен дефицит. Предвижда се обаче комисията да може да поиска препрограмиране на, на фондовете, да преразгледа споразуменията за партньорство, за да подобри въздействието върху растежа и конкурентоспособността. И най-сетне наистина да спре плащанията, ако няма отзивчивост от е, страна на държавата членка и а, е, а, е, моето становище отразява и скептичното отношение, което преобладава в парламента. Не нали, това е регламент, който следва правилото Брюксел най-добре знае. А, е, като фактически а, ще се санкционират а, крайните бенефициери за недостатъците на централното държавно и макроекономическо управление. Необходим е диалог. Така накрая ще става въпрос за споделена отговорност. Не, значи, че тук се споменават националните многогодишни програми за реформа. А Кохезионните програми имат друга периодичност. Сега, тук се казва, че това е мярка последна, крайна мярка, която комисията ще прилага благоразумно, тъй като в противен случай ще се накърни доверието в кохезионната политика и, и ще бъдат разстроени инвестиционните планове на, нали, на, на инвеститорите по места. Разбира се, Предвижда се и докладът, е, и Европейският парламент да дава своето становище редовно. Но това е в най-съкратен вид това, което мога да ви кажа по тази точка преди ограниченото време. Благодаря ви, е, благодаря ви за сбитостта, за уточненията. Желаят ли колегите да се изкажат, въпроси и съображения? Ще се върнем, разбира се, на този пункт. И последен, следователно, дневния ред – комисията в лицето на господин Берже, юрисконсулт, е, изложение по един доклад, по който сме поискали уточнения. Е, доклад, който е внесен в нашата комисия на 6 май. Става въпрос за сътрудниците на разположение на членове на комисията комисари. Ние пожелахме да научим повече подробности. Нашата, е, т.е. комисията европейската очевидно е пожелала размяна на мнения, но първо трябва да изслушаме господин Берже. Имате думата.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 Става дума за съветник за нарочни кампании и публични изяви на комисарите, е, свързани с портфейла, популяризиране на политиката на комисията по страни, с които съответните комисари са най-добре запознати. Е, ето, бяхме поискали някоя така известна обосновка на тази длъжностна характеристика. Господин Берже. Благодаря, господин председател. Първо, какво е правното основание за тази размяна на мнения? Това е, е режимът или редът, който се прилага за лицата наети от Европейския съюз. Пети член на втора линея на съответния регламент, съгласно който за наемане на специални съветници е, следва да се вземе становището на бюджетния орган и съответно с размяна на мнения е, по желание на бюджетния орган. Каква е целта е, на тази разпоредба? Тя е много стара. От 1962 година имайки предвид, че е на лице сериозна разлика между особените или специалните съветници от една страна и от друга страна комисарите и, а, и времените, временно наетите лица. Е, в, един, в случая нали, за щатно наетите лица и, и временно наетите лица има е, таблица е, за определение на възнагражденията. А за специалните съветници няма е, такава схема за определене на, на възнагражденията, поради което законодателят е дал възможност на бюджетния орган да упражнява бюджетен контрол върху а, е, определеното възнаграждение, очевидно във всеки отделен случай. С оглед, разбира се, контрола да, да се избегнат някои ексцесии. От друга страна обаче, размената на мнения е, има за предмет единствено размера на възнаграждението е, и не се предполага бюджетният орган да упражнява контрол върху кадровата политика на институциите. Е, добре, казва председателят, какъв е смисълът от тая процедура в такъв случай? Вижте, да, става въпрос за размяна на мнение относно възнаграждението и аз мога да кажа няколко думи е, за предвиденото възнаграждение. Не, ма чакайте малко. Онова, което е, ни озадачава нас е, че комисарят е, е поискал съветник, който да му помага да разяснява политиката на комисията в страната, в която познава най-добре. Е... И за това се иска становище на бюджетната комисия сега. Вижте, две-три неща. Първо, Що се отнася до а, действащия регламент, има три нива. АД9, АД... Са, е просто за, за щатните нива на възнаграждение. Не, вижте, казва председателят. Това е чисто техническа, бюрократична информация. Аз не виждам какъв е смисълът е, да, да, си, губим, да си губим времето. Губи, губим, и, губим и вашето. Благодарим ви единствено за юридическата яснота, която внесохте. А вижте, господин Депре и другите координатори, доволни ли сте? Какво да ви кажа? Как човек да си състави мнение за размера на възнаграждението, Предвид е една такава съвсем конкретна длъжностна характеристика, която се визира тук. Ето това е, мисля. Изчерпахме дневния ред. Има ли други въпроси? Няма други въпроси. Благодаря ви за участието. Така, утре. Утре имаме е, сутринта заседание, изключително важно тъй като ще се запознаем с проекта бюджета за 2016 година, изготвен от Европейската комисия в 10 часа сутринта в тази зала ли? Трябва, трябва да видите. Не, не в тази зала би било прекалено просто, ако бе в тази зала. Еми, приятна вечер, колеги!